Сега ще разгледаме представянето на програмата на дейности на румънското председателство с изявление на съвета и на комисията. Давам думата за съвета на госпожа Данчила Domnule președinte al Господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, за мен е чест, че присъствам днес в качеството ми на министър-председател на Румъния. Ние поехме председателството на Европейския съюз от Австрия. Сега искам да се възползвам от възможността, за да изразя своята благодарност към австрийското председателство. времено Искам да благодаря на Финландия и на Харватия, които са част от тройката председателства. Ние работим много тясно с тях, за да подготвим съвместната ни балансирана работна програма за следващите 18 месеца. Сега ще ви представя приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз и нашата визия за бъдещето на Европейския съюз. Дами и господа, Европа винаги е съумявала да преодолее пречки, да се обновява след трудни исторически моменти. Европейският проект в сегашната му форма е формиран от множество кризи, които е преживяла Европа. И днес още веднъж ние се намираме в много труден момент, що се оказва до европейския проект. Както знаете обаче, всяка подобна ситуация може да бъде овладяна, може да бъде превърната в възможност, в, нова, в ново начало. Ето защо бих искала да кажа, че моята визия за румънското председателство за следващите 6 месеца не е нещо, което за мен е просто задължение. Имаме повече от 500 милиона европейски граждани, които търсят от нас отговор за бъдещето на Европа. И аз вярвам, че за нас е много важно да покажем на гражданите на Европейския съюз, че институциите на съюза работят за тях и най-вече, че те са в състояние да водят до резултати, които променят живота на хората и надеждата им за бъдещето. Зная, че първата стъпка в председателството ни ще е сложна, когато става дума за вземане на решения. И за това аз разчитам на вашата подкрепа, за да можем колкото е възможно по-бързо да финализираме максимален брой законодателни досиета, които стоят на дневен ред – и да отговорим на предизвикателствата, които съществуват на европейско ниво. Визията на румънското председателство е структурирана около идеите за сближаване като европейска ценност, която е в основата на всички измерения, политическото измерение, единството между държавите членки сближаването, както социално, така и териториално, намаляването на разликите в развитието между държавите членки и между различните региони, също и социално сближаване, нещо много важно, що се отнася до защита на четирите свободи на вътрешния пазар. Тази идея за сближаване е хоризонтална по своя характер те обхваща тематичните приоритети на нашето председателство, които обхващат четири основни области. Първо, Европа на сближаването, по-сигурна Европа, Европа като силен европейски фактор, световен фактор и Европа на общите ценности. Европа на сближаването е първия стълб на действие от страна на председателството на Румъния. И тук ние се стремим да стимулираме економическия растеж, социалното развитие, да намалим разликите, които съществуват, да подобрим конкурентоспособността, свързаността и устойчивостта. Вътрешният пазар е един от най-големите успехи на Европейския съюз. Той е в основата на нашия проект и като такъв той е сред една от целите на Европейското председателство да се стимулира законодателния дневен ред, свързан с вътрешния пазар, да се дефинират структурите, рамките, така че този пазар да функционира плавно. Освен това, трябва да укрепим научните и технологически бази, върху които почива индустрията, като стимулираме конкурентоспособността в международен план. Същевременно ние ще можем да генерираме економически растеж, нови работни места. Ще продължим да насърчаваме цифровизацията. Това включва в сферата на европейската и европейската индустрия. Предходните председателства също обръщаха внимание на този въпрос естонското и австрийските председателства в частност и ние поемаме сега щафетата и продължаваме да работим също толкова целенасочено по този въпрос. Освен това, искам да се подобри свързаността между изтока и запада, севера и юга, което ще улесни всякакъв вид връзки. Освен това, да се подобри оперативната съвместимост и економическата конкурентоспособност на Европейския съюз, е, стандарта на живот в е, по-слабо развити сфери. Аз вече споменах нуждата от дългосрочни политики, що се отнася до промишлеността, но също толкова важно е да се регламентира и енергийния съюз. Тези два аспекта ще заемат съществена част от работата на председателството. Що се отнася до втория стълб на председателството, е именно една по-сигурна Европа. Ние сме правени пред предизвикателства пред сигурността, които застрашават сигурността на гражданите ни. Европейският съюз сега е изправен пред множество различни рискове и заплахи, които могат да подкопаят ценностите ни – и социалният просперитет в нашето открито общество. В един свят на ускорена цифровизация трябва да постигнем повече напредък за закрила на гражданите в виртуалното пространство. Освен това, трябва да консолидираме устойчивостта на Европейския съюз по отношение на кибератаки. Киберсигурността и сигурността изобщо ще бъдат императив за нас, за всеки един от проектите, свързани с информационното общество, които се реализират. Друг важен аспект, свързан с сигурността, на който гледаме сериозно, се отнася до преговорите и финализиране на дейността по едно последователно управление на миграционните потоки и укрепването на външните граници на Съюза, както и намеси при спешни случаи, борба срещу тероризма, защита на границите в виртуалното пространство, увеличаване на мандата на службата на европейския прокурор, както и укрепване на съдебното сътрудничество в областта на гражданското и наказателно право. Ние искаме да допринесем за намиране на жизнеспособни решения в тези сфери, които са свързани с миграцията. Искаме да насърчим сътрудничеството между държавите на происход и държавите на транзит, както и да се справим с проблема с трафика на хора. Третият стълб, който предлагаме за румънското председателство е следният. Европа Ския съюз като един силен глобален играч. Тук нашият акцент се поставя върху общ ангажимент, една глобална стратегия за външна политика и сигурност за Европейския съюз. Когато говорим за политиката на сигурност ние ще работим за укрепване на отбранителната ни способност, капацитета за гарантиране на сигурността на Европейския съюз, като работим по различни инициативи съвместно и с НАТО. Същевременно трябва да обърнем внимание на най-близките ни съседи, което означава да постигнем напредък по политиката на разширяване на Съюза. Тази година отбелязваме десетата годишнина от създаването на източното партньорство. И това е ключов момент. Ние ще обърнем особено внимание на Западните Балкани. Освен това ще подкрепим ангажимента на Европейския съюз на международно равнище. Имам предвид отстояване на търговските интереси, модернизиране на многостранната търговска система, както и разширяване на споразуменията за сътрудничество в областта на търговията и тези за свободна търговия. Четвъртият стълб е Европа на общите ценности. Това означава да стимулираме кохезионната политика в Европейския съюз. Ето защо ние ще работим много усърдно, за да насърчим онези ценности и принципи, които ни обединяват. Освен това ще работим твърдо, за да разрешим редица проблеми, пред които все още сме изправени в Европейския съюз като расизъм, нетолерантност, ксенофобия, популизъм, антисемитизъм или език на омразата. Освен това, искаме един по-демократичен съюз. За това ние ще работим за създаване на равни възможности. Бихме искали това да обхване всички държави членки, всички граждани. Затова е толкова важно за нас да спечелим доверието на гражданите ни, за да имат те вяра в европейския проект. Аз представлявам европейските граждани в качеството ми на министър-председател на страната. Те са силно привързани към Европейския съюз. Въпреки това обаче счита, че не са равноправно третирани, особено що се отнася до критиките, на които е подложена страната ни по някои въпроси, които в други държави се считат за естествени явления. В резултат се прилагат по-строги изисквания спрямо румънците в сравнение с други страни. Затова румънските граждани чувстват това неравенство. Тяхната страна е изключена все още от шенгенското пространство. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на председателя Юнкер, на президента Таяни за подкрепата, която те заявиха за присъединяването ни към шенгенското пространство. Исках да приведа тези примери от моята страна, за да се знае, че всяко решение, което се взема на европейско равнище по отношение на дадена държава членка, в крайна сметка трябва да отчита ефекта, който имат върху хората по места и как това се отразява на доверието на тези хора към Европейския съюз. Тоест, когато вземаме решение, ние винаги трябва много внимателно да мислим за гражданите ни у дома, в държавите членки, които са засегнати от тези решения. Ето защо ние трябва да премахнем всякакъв вид неравноправно третиране за да може да се стимулират общите ценности на Съюза. Образованието и културата са ключови за бъдещето на Европа, както от индивидуална гледна точка за всеки европейски гражданин, както и по отношение на консолидирането на европейския проект като цяло. Освен това е много важно за нас да намерим решения които ще дефинират и определят участието на младите хора, за да бъдат приобщени те към една силна Европа в бъдеще, която почива на общи ценности. Дами и господа, ние внимателно ще следим решението, което ще се вземе от Британския парламент. Разбира се, Брекзит ще бъде ключов елемент а, а, по време на румънското председателство. Ние ще се върнем на този исторически момент за Европейския съюз. Но трябва да се извлечем полки от създалата се ситуация. През май нашата демокрация, трансграничната ни демокрация, ще доведе до избор на нов Европейски парламент. Мисля, че е важно да помислим за всичко в този предизборен контекст. Важно е ние да стимулираме развитието на един Европейския съюз, който е по-силно фокусиран върху основополагащите си принципи и който е вдъхновен от общите ни европейски амбиции. Една Европа на единството, Европа, която изпълнява ангажиментите поети към гражданите си и в световен мащаб. Аз вярвам в Европа, която е по-европейска, която набляга на общоевропейските ценности, която вдъхновява гражданите, кара ги да се чувстват горди от това, че са част от европейското пространство. Една единна и силна Европа в политическо, в економическо, в социално изражение е най-доброто възможно решение за бъдещето на европейския проект. Благодаря ви много за вниманието. Сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, господин Ансип. Благодаря ви, господин председател, почитаеми министр-председател и евродепутати. От името на председателя Юнкер, аз се радвам, че съм тук в началото на това първо историческо председателство на Румъния. Румъния, подобно на моята родина Естония и много други в Европа, отпразнува 100 годишнината си миналата година. Това бе време за всички ни за да си припомним миналото, да помислим колко много сме постигнали – Румъния наистина постигна много. Сега тя заема своето заслужено място в сърцето на Европа. Няма по-добър символ за постигнатия напредък от председателството. През следващите 6 месеца Румъния ще председателства съвета на министрите в един важен момент за нашия съюз. Бях в Букуреш миналата седмица заедно с всички мои колеги от Европейската комисия, за да видя от първа ръка нивото на подготовка, също така и ентусиазма, който бе показан. С председателството обаче винаги идва и по-голяма отговорност особено когато сме свидетели на големи промени. Както председателят Юнкер е казвал многократно, Европейската комисия на ваше разположение е готова да ви подкрепи във всеки един момент. Ще работим заедно с всички институции, заинтересовани страни, за да гарантираме, че следващите 6 месеца ще са градивни, успешни и ще бъдат един допълнителен фактор за солидарност и обединение. Вие може да разчитате на нас, но и ние можем да разчитаме на вас, разчитаме на вашето лидерство, разчитаме на постигането на стабилност и изграждане на мостове и консенсус в Европа и у дома. Казвам това, защото всяко успешно председателство зависи най-напред от националното единство и политическия консенсус. Обединен фронт у дома означава, че ще имаме една обединена Европа за постигане на напредък. Румъния знае много по-добре от много други колко е важно единството. Всъщност, Румъния бе страна, която заработи в унисон за постигане на всички критерии за присъединяване към Европейския съюз. Тук не ставаше дума за формално отбелязване на постигнатото. Бяха взети предвид реалните резултати и укрепване на младата демокрация в един съюз на солидарността и споделени ценности. Тези ценности като свободата, демокрацията, върховенството на закона позволиха на страната да върви напред. Това са всъщност ценностите, с които не могат да бъдат правени компромиси никъде в Европа. Всички трябва да покажем, че през следващите 6 месеца и след тях зачитаме това. Започнах, като казах, че председателството влече след себе си голяма отговорност за всички европейци. Задачата на Румъния е да изпълни тези обещания. 242 са предложенията внесени от комисията, които те първа трябва да бъдат договарени от съзаконодателите. Времето, с което разполагаме за това е много кратко и следва да постигнем възможно най-много, най-много тук в този парламент до април месец, когато ще започне кампанията за изборите. Тези 242 предложения са свързани с същински въпроси, като Брексит, миграция и също така разпоредбите за убежището. Седем от 30-те предложения за единия пазар все още не са договорени. Те обхващат въпроси, които биха променили значително живота на европейците. Става дума за това да е по-лесно да се осъществява търговия онлайн, да се гарантира, че имаме право за неприкосновеност на личните данни и да бъдем защитени от кибератаки. Става дума правилата да са съобразени с 21 век. Залога е голям – в цифровия свят това е особено валидно. Особено когато говорим за напредък по следващия бюджет на Съюза. Тук не става дума само за цифри и десетични точки. Трябва да решим, що за съюз искаме да имаме бъдеще. Става дума за нашето бъдеще, изразено в цифри. Дебатът за бюджета – всъщност следва да покаже, че нашия съюз е готов да поеме съдбата си в собствените си ръце. Когато ръководителите ще се срещнат на 9 май в Сибил, ние трябва да покажем, че европейците имат визия за бъдещето, за една по-силна, по-единна и по-суверенна Европа. Това би било най-доброто послание, което можем да отправим към европейците, които ще се изправят пред избирателните урни само след няколко седмици. Има такива, които ще гласуват за първи път. Независимо дали са на изток или на запад, на север или на юг, тези млади хора имат много общо – те очакват надежда по-светло, по-сигурно бъдеще. Те очакват да видят един съюз, който обединява изток, запад и хора от различни части на Европа. Трябва да достигнем до тях и да им покажем, че съюзът наистина ще изпълни обещаното. Това е задачата на това румънско председателство. И ние всички заставаме зад вас, за да стане то реалност. Благодаря ви много. Благодаря много, господин заместник-председател на Европейската комисия. Сега ще изслушаме изказвания на политическите групи господин Столоян от НП. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо премьер-министр, тук в Европейския парламент. Председателството на съвета на Европейския съюз днес е във ваши ръце. Вашата страна поема кормилото, е, Обещаваме широка подкрепа и ви желаем успех. Предстои обсъждане на много важни теми миграция, мобилност, над 40 доклада посветени на многогодишната финансова рамка 2021-2027 година и много други теми. Тук това са преговори, които ще очертаят бъдещето на Европейския съюз за едните години. Госпожо министр-председател, известно е, че в правителството ви има млади министри, нови министри без особен опит в преговорите. Моля ви, призовете ги да се вслушат в съветите на експерти, запознати с досиетата, които са на дневен ред. Напълно основателна е вашата загриженост, както казаното от вас, че държави, да, не бива да има държави членки, които да бъдат изтласквани в периферията. Румъния не е член на шенгенското пространство, нито на еврозоната. В този смисъл нашата страна все още не е напълно интегрирана. Председателството на съвета на Европейския съюз показва, че България е подготвена за присъединяване към шенгенското пространство, но това не е достатъчно. Вие в качеството си на премьер носите отговорност пред цялата държава, пред румънските фирми, трябва да разговаряте възможно най-скоро с министър-председателите на Франция и Нидерландия, с канцлера на Германия и Австрия, за да се подготви присъединяването и ви към шенгенското пространство в Нидерландия ще трябва да говорите и пред парламента. Без обаче обаче подкрепата на румънския парламент, защото там вие не се ползвате особено до, с особено доверие. Говорите за план за действие към присъед... за присъединяване към еврозоната. Годината 2018 приключи, планът още не е готов. Пожелавам ви успех на председателството и изпълнете тези свои задължения. Председателят от името на социалистите и демократите господин Удо Булман. Уважаема министър-председател, скъпа Орика, добре дошла в Европейския парламент. Поздравления за старта на това първо румънско председателство на съвета. Ние сме наясно с личния ви ангажимент към Европейския съюз, като бивш наш колега. Ние добре знаем, че вие сте твърд европеец и това е добра основа за сътрудничество с вашето председателство, като се имат предвид задачите, които очертахте, които предстоят и предвид на сериозното положение в много сфери на политиката. Аз се слушах Речта ви с голямо внимание. Да, права сте, че регионалното сближаване е хоризонтален, важен въпрос. Вие смятате да организирате нов, нова европейска конвергенция и всичко това е в голямо съзвучие с това, което имаме предвид и ние. Виждаме колко е сериозно положението в Лондон колко много трябва да бъде свършено. Решението ще се бъде взето тази вечер. Ситуацията на финансовите пазари, данъчните въпроси, всичко това са въпроси, които трябва да се решават. Освен това, трябва да разрешим и миграционния въпрос, който е един от най-сериозните. И тук позволете ми да ви изразя подхвал за това, че вие решихте да се присъедините по време на коледните празници към онези, които искат да помогнат в Средиземноморието за спасяване на човешкия живот, а не да се правят, че не виждат какво се случва. Позволете ми обаче да обърна внимание също така, че има и проблеми, за които трябва да говорим. Да, наистина има въпроси, които ни тревожат. Много неща в съдебната система в Румъния трябва да се променят. Корупцията трябва да се пребори ако в съвременна Европа се окаже, че тайните служби влияят върху прокуратурата и съдебната система, това е неприемливо за нас, госпожи и господа. Поставям въпроса тук, но би трябвало да си поговорим много сериозно с вашия президент, който отговаря за тайните служби. В този смисъл ще се съглася с комисията. Единството е хубаво нещо, но нека бъдем откровени и си казваме нещата в очите. Ако във вашата страна се, се говори зад гърба на хората. То не, не смятам, че това е редно. А ако във вашата страна има хора пострадали от съдебната система, това трябва да бъде изяснено. Но нека не говорим за обща амнистия. Моля, не го правете. Създадете обаче принципите на правовата държава там, където е необходимо. Зная, че го искате, за това искам да ви окоръжа, сторете го, това ще бъде от полза за вашето председателство, за вас лично и за цяла Европа. Тя ще застане зад вас. Правовата държава е достояние на Европа в защита на хората, гаранция за свободите, край на произвола. Ние като социал-демократи сме се създали в борбата с тези за това. Е, е, но правовата държава а, не е боздоган, с който да се наказват политически противници и трябва да бъде обект на всеобщо уважение от всички политически страни. Госпожо премьер, вие сте смела жена, зная го. И вашата воля за реформи може да послужи като прекрасен повод за чудесно сътрудничество през следващите 6 месеца. Защото има едни много знайковци, особено нашите съперници от НП на тях ще кажа следното. Ако днес има държава, в която се затварят университети, което не се е случвало от времето на фашизма, където няма свобода на мненията, гледайте тези случаи, разгледайте просто, защото нямате смелост да кажете в очите на господин Орбан как стоят нещата. Не си точете зъбите на гърба на започващото румънско председателство. Просто искам да го кажа, за да, защото смятам, че си дължим взаимна откровенност. А номе del gruppo dei консерватори la parola onorevole От името на ЕКР Хелга Стивенс. Господин председател, колеги, госпожо министър-председател, най-напред добре дошли на румънското председателство. Шест месеца не е много дълъг период от време за преговори, затова е изключително важно всички да вървим в една посока, да работим заедно с двете предстоящи председателства. А що се отнася до румънското председателство, Ключов приоритет ще бъде Европейския съюз, който за първи път от 2018 година поставя на преден план въпроса за разширяването. Има шест държави в Западните Балкани, които биха искали да се присъединят към 2023 година. Но Европейския съюз най-напред трябва да сложи вред собствения си дом. Тук имам предвид Брексит и разочарованието на европейските граждани от а, миграционната политика, която залага на отворените граници. Приоритет ще е да се противодейства на незаконната миграция миграция. Преминаването към австрийския модел за слагане на край на нелегалното влизане в Европейския съюз. Смятам, че това ще бъде отразено и в преговорите по отношение на правото за убежището. Благодаря ви. Е, за Алде давам думата на Верховстат. Благодаря. Госпожо министър-председател, вашата страна поема председателството на съвета в много критичен момент. Предстоят европейски избори. Аз съм направил един кратък списък. Пакета мобилност, завършване на банковия съюз, финализирането на Дъблинската система, многогодишната финансова рамка, където трябва да се постигне съгласие, две процедури по член 7 срещу полското правителство и един задействан срещу Унгария. Така че имате много неща, които трябва да се свършват. Надявам се обаче вашата страна да не се превърне в трети случай на задействане на член 7, тъй като трябва да ви кажа, че впечатлението ми е, че вие не сте чак толкова далече от този момент към сегашна дата, като продължавате да игнорирате становищата на Венецианската комисия по някои от законодателните досиета, които се обсъждат в румънския парламент. Когато бяхме с колеги в Букурещ неотдавна, срещнах се с господин Драгне, който е лидер на вашата партия. Той защити тези законодателни досията, каза, че върховенството на закона е въпрос на субсидиарност. Трябва да ви кажа, че има много неща в Европейския съюз, които са въпрос на субсидиарност, но това не въжи за върховенството на закона. Това не е въпрос на субсидиарност в Европейския съюз. И освен това трябва да повторя това, което казах и тогава. Срещна се с господин Торичано и той ми обеща, че вашето правителство, двете партии от мнозинството ще променят тези предложения, за да се съобразят с изискванията на Вицианската комисия. Освен това, той се съгласи с мен, че Венецианската комисия ще излезе с второ становище, след като бъдат въведени промените в предложенията. Те ще бъдат върнати отново в Венецианската комисия за възстановяване на независимостта на съдебната система, за промяна на наказателния кодекс, на а, процесуалния кодекс и други. Трябва да заявя ясно, че след срещата ни участва е господин Булман в срещата ни в Букарещ. Нито едно от тези предложения обаче обещания не бяха изпълнени. Вашето правителство и вашата партия продължава да следва лошите практики на други правителства, като тези на Орбани Качински. В печата чета, че имате план да одобрите закон, да дадете амнистия по случаи на корупция. Вярно ли е това? т.е. големите риби да останат извън съда. Нека да ви кажа нещо съвсем простичко в този дебат. Ако това бъде потвърдено, моята група поне, цялото либерално семейство няма да а, участва в изборите с а, партньори. Вие трябва да сте с онези, които се боят срещу корупцията, а, за изчистване на страната и за справяне с остатъците от тайните служби. Това не е критика към вашата страна или към, евро... към румънските граждани. Това е критика към някои практики, които се следват от политическото ви мнозинство в момента, което също а, могат а, да са обект на критичност. През 2001 а, получих званието на почетен гражданин на Румъния, защото отстоявах интересите на Румъния по договора от Ница, защото всички искаха да премахнат правата на гласуване на Румъния като източноевропейска страна, което беше ясен пример на дискриминация. И тогава аз исках те да имат същите права на гласуване. Аз също бях за влизането на страната в еврозоната, в шенгенското пространство. Така че бъдете истински министър-председател на вашата страна. Служете край на миналото и го направете без компромиси. Благодаря ви. От името на зелените, госпожа Келер. Добре дошла, госпожо министър-председател на добър част на вашето председателство. Председателството е време една страна да разкрие своите възможности, да изграе на хоризонта, да постигне напредък и да впечатли всички. Това ще бъде вашата задача и това е изключително важна задача в междуинституционалното отношение. Но председателството е време, когато държавата излиза на преден план, а от един поглед върху румънското правителство буди тревога. Е, Румъния има дълга история в борба с диктатура за човешки права и свободи. Румъния се присъедини към Европейския съюз и отбеляза сериозен напредък, особено борба с корупцията. Но и това са постижения, с която както румънския народ, така и всички ние имаме всички основания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 гордеем, а днес хиляди румънци са на улиците и демонстрират е, за права и добро управление. Проблема е, че никой не ги чува. Вземат се решения в обрачна посока и предлаганите законодателни промени всъщност законяват е, корупцията и ограничават правата на протеста. Но едно председателство трябва да служи за пример пример. Трябва да се ползва с високо доверие. Все още имате време да постигнете това, но времето тече. Е, е, предстоят ви бурни дни, Брексит, да или не, европейски избори. И е много хубаво, че вие имате среща на върха през май във вашата страна, но там ще трябва да засегнете и от най-болелите въпроси в Европа. Климатични промени, преход към а, екологична економика, социални права, които да са дела, некрасиви думи и върховенството на закона в няколко държави членки. Желая ви на добър час с всички тези задачи. Надяваме се, че ще ни изненадате приятно. Благодаря. E От групата за зелените господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, добре дошли в Европейския парламент. Румънското председателство ще трябва да реагира на огромните предизвикателства на економическата и финансова криза, да се пребори с безработ... безработицата, особено младежката и общото обедняване на населението. Неодавна провидяхме статистиките за 17 и 18 година. Оказва се, че всеки всеки седми пенсионер в Европейския съюз живее под границата на бедността. И разбира се, това подрива доверието в Европейския съюз. Европейския съюз и вашето председателство не може да иска доверие от гражданите при предстоящите избори, ако не покаже, е, че е в състояние да се пребори с катастрофалните последици от неолиберализма и капитализма. Това изисква логика и а, криворазбрана дисциплина при бюджетните планове. Това буди тревожи на гражданите и по за това а, прогресивните сили в Европейския парламент искат повече социална политика, повече социален диалог. Трябва да имаме основен стълб в социалната област като стожер на обществото. Днес до днес чуваме само празни думи, празни обещания, които не постигат нищо на практика. Необходими са инвестиции в реалната економика, да постигнем сближаване там, за да има благоденствие за хората. Това са целите за многогодишната финансова рамка. Те трябва трябва да са водещи нейни принципи. Това е важен приоритет за вашето председателство. Трябва да се помисли за това да има нови качествени работни места в борба с безработицата. Държавите членки, освен това, трябва да бъдат призовани за хуманитарни действия в условия на кризата, не да изграждат една нова европейска крепост. И накратко за Турция. Европа трябва да помисли за подобряване на отношенията с Турция, която обаче не бива да посяга на суверенитет на други държави. Сега господин Паксас. Е, благодаря, господин председателю. Госпожо министър-председател, за да има растеж в Европейския съюз, защита на общите ни ценности, ето това са темите, които обсъждаме от дълги години, но нямаше предприяти ответни мерки. Бихте ли се съгласили, госпожо министър-председател, че днес най-важното е да намерим отговор на два въпроса? Най-напред. Защо често въпросите за единен Европейски съюз се подменят от проблеми с разединението. И на второ място, заще над 80 милиона граждани на Обединеното кралство гласуваха за Брексит. Какво можем да направим е, така, защото германците и другите да не се почувстват по същия начин? Всички тези въпроси няма да намерят отговор чрез програми за растеж или други програми. Европейският съюз трябва да се промени. Господин Майер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо премьер, до сега отбелязвам два важни момента в този дебат. Едно социалистическо правителство, което е, обръща внимание на граничната охрана, имиграцията, за което ви поздравявам. И господин, и господин Булман, който минава в контраатака. Не е ново, но е, все пак е исторически момент за нас. Вие поемате штафетата от Австрия, с която е, свърши сериозна работа и за това ви желая на добър час. Избрали сте нелека програма, знаем за какво става. И аз уважавам Румъния и страната и нейния народ, но се питам дали вашето председателство ще бъде успешно. Питам се дали вашето правителство е достатъчно стабилно. Вие оглавявате вече трето правителство през този избирателен период. Не губете, не пилейте сили в боричкания за властта. Във връзка връзка с корупцията ще трябва да се помисли и поработи още. Ще дадем, ще изработим своето мнение най- е, в края. Сега господин Иван. Благодаря, господин председател. В е, отличие от е, много от тези, които изразиха критики или бяха провокативни, аз искам да пожелая успех на това председателство. Обеден съм, че румънското председателство ще бъде успешно, тъй като ние искаме това да е така. Европейският съюз преминава през много трудни времена в момента и са ни необходими гаранции за това, че всичко, което кажем, ще се реализира на практика. Имате моята пълна подкрепа. За мен има две основни важни теми. Първо, три четвърти от държавите членки в Европейския съюз по-настоящем са изправени пред явлението на съвремени форми на робство, лишени са от права, не знаят какви са точно правата, от които могат да се ползват. И не става дума само за румънци, говорим за три четвърти от населението. Повече от 170 хиляди румънски граждани живеят в Германия, които са обект на съвременни форми на робство. Вторият проблем е кохезията. Имаме нужда от финансиране, но преките и косвените разходи на корупцията в Европейския съюз възлизат на около 3, на 1 трилион и разбира се, върху Румъния влияят преките и косвени разходи, възлизащи на милиард годишно. Два милиарда е годишната загуба в Италия. 120 милиарда в Испания. Говорим за един трилион, които могат да се възстановят и би било полезно, ако успеем да ги възстановим. Добър ден на всички. Моля, спазвайте ограничението във времето. Госпожа Шуица, минута и 30. Благодаря ...а time je počelo i predsjedanje prvog trija, ovog trija u kojemu sudjeluje... Това председателство е част от тройката, в която участва и Харватска. И слушах вашето нашето изказване. Разбира се, сближаването е много важно. Многодишната финансова рамка е също много важен елемент. Вие споменахте е, липсата на хомогенност между Западна и Източна Европа. Пожелаваме ви успех в действията. Европа на сигурността. Това действително е много важно, защото бихме искали Румъния, Харватска и България да влязат в Шенген на разчитам на вашият конкретен ангажимент, за да можем да влезем в Шенген и да се сложи край на Европа на двете скорости. Вие говорихте за вашите приоритети, които включват силна Европа сред глобалните партньори, в това число НАТО. Тревожиме обаче въпроса за Европа на общите ценности, за които споменахте. Е, повдигат се някои въпроси, някои бяха споменати от колегите. Е, по улиците на Румъния има митинги, говори се за върховенството на закона. И ние не можем по никакъв начин да сме съгласни с много от тези. Те чухте какво казват. Чуйте какво казват гражданите на улицата какво е тяхното послание и също така е много важно да се съсредоточите върху върховенство на закона. Мария Жуал за две минути. Добре дошла, госпожо министър-председател. Уважаеми колеги, румънското председателство ще бъде първото за вашата страна председателство. Това ще бъде и последното председателство преди европейските избори. Затова то ще бъде и много важно. Ще се спра най-вече върху срещата на върха в Сибил. Това ще е последната за нас възможност да очертаем проекта за една по-различна Европа, Европа за всички граждани, преди европейските избори. Нека във връзка с това се спра върху нашите очаквания за онази Европа, която искаме да очертаем на срещата на върха в Сибил. Според мен, вие сте очертали правилните приоритети, а именно единение и сближаване като ключова дума економическо, социално и политическо сближаване. Заставаме зад този ваш приоритет. Той може да прерасне в нещо много конкретно. На първо място, Европейският социален стълб трябва да залегне в европейско законодателство и в пълнокръвни европейски финансови инструменти. На второ място трябва да се постигне предварително споразумение за многогодишната финансова рамка. Там сближаването е от основно значение. Като става дума не само за всички държави членки, но и за еврозоната. На трето място надявам се, че Румъния вече ще влезе в шенгенското пространство. Трябва да се установи по-добро партньорство с всички съседни нам региони, включително и с източните ни съседи. Нещо върху което вие поставяте много силен акцент. Ако успеете да се справите с това, ще можете да управлявате добре имиграцията. Ако изградим една такава Европа, то ще сме единни, независимо от случващото се. Изправени сте пред една важна историческа задача, която за вас е и възможност. Господин Дева за една минута. European... Господин председател, Европейският парламент е в грешните ръце. Искам румънския министр-председател да е наясно с това. Преди две години си мислехме, че ще стане лесно да излезем от Европейския съюз. Днес обаче това е един а, горещ картоф, нещо, което а, госпожа Мей изобщо не харесва. В камарата на общините всичко а, ще а, пропадне тази вечер. Всичко ще отиде на кино. Но да се надяваме, че госпожа премиера няма да изхвърли а, бебето заедно с водата. Все пак това е котията на Пандора, но от друга страна трябва да извадим най-доброто от нея. Днес тя в общи линии между а, а, между две противоречащи си страни. Надяваме се да има успех. И прего минуто. Koleżanki колеги, хце жичич пани pani як най najbardziej efektywnej. E, e- Господин председател, дами и господа, искам да пожелая на Румъния много резултатно председателство. Що се отнася до програмата на председателството, има много задачи, преговорите по бюджета, реформата на миграционната политика на Съюза и набор от действия, които председателството трябва да предприеме в областта на кохезионната политика. Това е приоритет, на който аз много държа и съм сигурен, че Румъния е, ще прояви геополитич, ще допринесе с геополитическа гледна точка към всичко, което се случва на континента и взаимоотношенията с Русия. Разбира се, основните ценности и върховенството на закона са много важни неща, но аз мисля, драги колеги, не можем да не пожелаем на Румъния да преодолее е, всички пречки, на които в момента се натъква. А, има въпрос с синя карта към вас от госпожа Николай. Вашето председателство ще бъде изпълнено с предизвикателства. Трудно е за вас да говорите за бъдещето на Европа и имайки предвид ситуацията с Брексит, но за някои хора е трудно да говорят извън реалността. И е, липсата на последователност е едно от предизвикателствата. Без съмнение, върховенството на закона е приоритет за Румъния. Това е очевидно. Председателят, извинявайте, от вас се очаква да зададете въпрос. А, господин председател, е, имаме двама колеги с е, през името Николай, председателят. Вие поискахте е, със синя карта да зададете въпрос. Но ако нямате въпрос... Не, нямам въпрос. Тогава ще трябва да се изкажете по-късно. Господин Хьокмарк, заповядайте минута и 30. Господин председател, госпожо министър-председател, чудесно е, според мен, че Румъния сега председателства Европейския съюз. Това показва, че Европа се е променила, че се е развила. Но трябва да направите нещо, за да се увенчае това председателство с отлични резултати. Трябва да кажа, че вие и вашето правителство трябва да се борите срещу корупцията. Това е изискване, което поставяме и на всички останали правителства. Уневинявате корумпирани политици с аргумента, че затворите ви са пренаселени. Това не е приемливо в Европейския съюз да се борите срещу тези, които се борят срещу корупцията, също не е приемливо. Декриминализирането на корупцията Оневиняването на извършващи корупция, за да опазите себе си, също не е приемливо. Доколкото разбрах, господин Булман, председателят на групата на социалистите и демократите, ви е защитил. Позорно е това за групата на социалистите и демократите. Господин Булман така си заби автогол. Вие трябва да направите онова, което изисквам от вас, за да опазите Румъния. Председателството е безпредседентна за вас възможност. Не я изпускайте. Възползвайте се от нея. Господин Хъкмарк, синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Фронзолика, имате думата, за да зададете въпрос. Колега, не смятате ли, че е смущаващо наистина, че председателят на Европейската народна партия, господин Жозеф Дол, днес поздрави румънския президент господин Йохани. Сказа му, че той ще се справи отлично с румънското председателство. Знаем, че ротационното председателство се поема от правителството на съответната държава, което е ръководено от министър-председателя. Не е ли смущаващо, че господин Дол всъщност заяви, че господин Йоханис, президентът на Румъния, поема румънското председателство? Румънците трябва да знаят истината. Господин Хакмарк. Господин председател, мисля, че колегата е изпуснал нишката. Аз говорех за проблемите, свързани с корупцията в Румъния. Тези проблеми са посочени от Венецианската комисия, от Transparency International и мнозина други. Говорих за това, че се уневиняват корумпирани политици, като министъра както каза и министърът на външните работи на Румъния по BBC. А вие пък говорихте, колега, за това, че някой е поздравил президента на вашата страна. Не съм чак толкова разстроен заради това. Мисля, че вие и групата на социалистите и демократите трябва да сте също толкова строги към Румъния, колкото сме строги към Унгария и Польша. Злоупотребата с власти и злоупотреба с власти трябва да се борим срещу нея. Госпожа Файон, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, в началото на вашето председателство вие вече се радвате на съществено внимание. Вярвам, че ще се докажете по време на председателството. Подкрепям вашите приоритети, особено що се касаят Западните Балкани. Трябва да демонстрираме положителните примери в този регион. Затова искам да поздравя нашите приятели от Македония, които в парламента гласуваха промените в Конституцията които са наложителни. Надявам се в Гърция също а, да а, реагират добре. И в крайна сметка всички да а, видим а, този спор най-накрая успешно приключен. Искам да се обърна към а, вашите лидери и към председателството като цяло с една молба бъдете стриктни към всички опити да а, се разпространява образа и да се разруши нашата институция. Имаме нужда от Европа и тя трябва да бъде социална, стабилна. Много ми се иска а, вие да предложите Европейския съюз и то добре. Благодаря. Председавайчи, Румунска първи път председа. Благодаря. За първи път Румъния е председател на съвета и в труден момент. Европейския съюз е, обсъжда многодишната финансова рамка и резултатите от преговорите ще определят бъдещето. Надявам се, че вътрешните проблеми няма да бъдат в ущърпа на програмата, свързана с председателството. Румъния не може да губи време. Е, докато ние спорим за МФР, светът не стои на едно място. Аз смятам, че е много важно това, че румънското председателство трябва да обърне внимание на тези проблеми. Въпросът за сигурността е също много важен. В Европа няма несигурност, но няма и толкова сигурност, колкото имаше в миналото, за което говорят честите атентати. Защитата на гражданите трябва да бъде един от най-важните ни приоритети. Господин Маринеско, минута и половина. Господин председател, за мен е удоволствие да мога да встъпя в преговори по законодателни досиета с настоящото румънско председателство. Вече работя заедно с постоянното представителство на Румъния с цел приключване на работата по законодателни досиета. Ще отстоявам интересите на румънците по всички законодателни предложения, които се обсъждат. Не приемам атаките срещу партиите от семействата на ПСД и АЛДЕ. Несправедливо е също така, че се възпрепятства и свободното движение на румънските граждани. Не приемам и твърденията за върховенството на закона. Госпожо министър-председател, говорихте за политическия консенсус, но не бива да има политически консенсус в разрез с върховенството на закона или европейските ценности. Искаме да влезем в шенгенското пространство, но всичко, което трябва да направим е да изменим законите за съдебната власт. Трябва да убедите другите държавни правителствени ръководители да гласуват за Румъния. И трябва да сте много внимателна, когато излъчвате онези, които да се изказват от името на съвета. Освен това, трябва да използвате добре средствата от европейския бюджет. В Румъния се нуждаем от болници и магистрали. Ако застанете на страната на румънците, ще можете да си спечелите и уважението на европейските си партньори. Сега трябва да представлявате Румъния в съответствие с волята на мнозинството от народа, а не на мнозинството в румънския парламент в Букурещ. Господин Маринеско, синя карта за вас. Ще отговорите ли? Госпожа Яконсари. Благодаря, господин председател. Малко бях очудена, че никой не се изказа за едно от най-тежките нарушения на правата на човека, което се извършва в Румъния. Става дума за отношението към ромите. Вие сте румънец. Искам да ви попитам, защо не се упомена това нарушение? Защото се е подобрило положението на ромите в Румъния ли? Или защото когато се водят такива разисквания, сме прекалено любезни и не повдигаме такива тежки въпроси? Господин Маринеско, да, според мен Колегата не е добре информирана за това и зададе този въпрос. Посетете Румъния заедно с мен. Посетете моя избирателен район. Други колеги от парламента са го правили вече. Ще видите какво се прави по въпроса, който току-що повдигнахте. Благодаря, казва председателят господин Вайденхолцер за една минута. Благодаря ви, уважаема госпожо министър-председател. Всяка година се сменя председателството на Европейския съвет. Рутинна е тази ротация, поне на европейско равнище. Стъпването на Румъния в председателската длъжност не се вписва в тази рутина. От една страна, тъй като сте под особен натиск от гледна точка на времето и Второ, защото страната ви е обект на особено внимание от страна на Европейския съюз. Вие сте част от механизма за сътрудничество и проверка. Преди няколко седмици комисията установи, че има застой в работата по този механизъм. Парламентът прие и с голямо мнозинство резолюция по въпроса, в която изразяваме загрижеността си по този въпрос. През изминалите 6 месеца отблизо ще следим случващото се в Румъния по него. За вас това е е шанс. Можете на вътрешно политическо ниво да решите проблемите си, за да изпълните и критериите, по които сте се присъединили към Съюза. Обедени сме, че можете да го направите и ще ви подкрепим. Благодаря, Йозеф. Господин Юрек за една минута. За ним зачне Господин председател, преди да започна с това едноминутно изказване, Искам само да кажа, че след изказването на господин Бума преди 20 минути аз се опитах да взема думата по член на 11 от правилника, когато председател също господин Таяни. Цитираният член забранява клевети. Господин Булман всъщност квалифицира парламента на една държава като фашистски. Това е знак за неуважение към една страна. Аз мисля, че председателя трябва да реагира. Второ, няма никакво правно основание да не се дава думата на е, онзи, който иска думата по процедурата, господин Булман, не е единственият, който произнесе подобни думи. Така че уведомете и обърнете внимание на господин Таяни по това неуместно положение. Сега искам да започна с своето изказване за което имам една минута. А, извинявайте, казва председателят. Вие се изказахте по въпрос а, насочен към господин Таяни, който е бил в залата. Аз ще му обърна внимание, а, но. А, вие вече имахте думата. Господин Андрия, благодаря. Господин председател, госпожо Виорика, добре дошла отново в тази зала. Ще се изкажа за МФР. Както знаете, позицията на нашия парламент е ясна. Европейския съюз има нужда от амбициозно ниво на инвестиции, за да осигурим устойчиво развитие, да се борим срещу климатичните изменения и териториалните и социални неравенства с оглед на бъдеще предизвикателства, ние имаме нужда от нов модел на економическо развитие. Съвета трябва да е наясно това, че без напредък в областта на ресурсите парламента няма да даде своето съгласие за разходите. Но, според, но това, което е постигнато по въпроса за ресурсите е нулево. Бихте ли ни казали какво разбирате по основните насоки? Второ, как смятате да се съобразите с становището на парламента? Благодаря, госпожа Бресо, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, нека преди всичко ви поздравя с началото на председателството ви. Благодаря ви, че ни изложихте и четирите си тематични приоритета. Ще се спра върху териториалното сближаване. Според мен, нито един регион, както припомнихте и вие, не бива да бъде оставен да изостава. И защото съм убедена в това, смятам, че, както каза и Европейският парламент преди време, трябва да има програма за по-изоставащите региони, като селските райони, периферните такива и планинските. Има програма за развитие на градските райони, трябва да има програма и за тези региони? Възнамерявате ли да започнете инициатива за размисъл, която да доведе и до изготвянето на такава програма? Мисля, че в рамките на вашето председателство това ще е много важно, тъй като в Румъния има периферни, селски и планински територии. И накрая една секунда. Над 20 милиона младежи предстои за първи път да гласуват на европейските избори. Какво смятате да предприемете, за да ги ангажирате в по-голяма степен, за да участвате в изборите за Европейски парламент? Господин Ника. Благодаря, господин председател. Госпожо министр-председател, уважаеми членове на правителството, на първо място Поздравление за ясно очертаните приоритети на вашето председателство. Все пак, много ми се ще да бъдете още по-ясни по един въпрос, а именно един от депутатите тук се изказа а, по теми, които нямат връзка с председателството, по-скоро става, по става дума за предизборна кампания. Изглежда, че в този случай говорим за едно съглашение между него и партията му в Румъния. Очевидно, той е подразнен от обстоятелства, не свързани с председателствата. Искам да ви окоръжа, както вас, така и всички служители от Румъния, които работят в Брюксел, плюс всички останали, които са ангажирани с подготовката на председателството тъй като четирите стълба, които споменахте, конвергенция, сближаване, европейски ценности и така нататък, те ще останат в историята и са действително важни за всички нас. За бъдеще ще бъдат споменавани като една много важна политическа стъпка, предприята от вас. Благодаря ви и успех на вашето председателство. Думата има госпожа Тоя за една минута. Благодаря. Поздравля, искам да поздравя председателя на съвета, бивша оценена колега от парламента. Искам да подчертая няколко аспекта, защото много от въпросите вече бяха повдигнати от колеги от моята група, към които се присъединявам. Ще повдигна два въпроса. Социалния стълб, един от четирите стълба, които Римънс, румънското председателство от, отграничава като свой приоритет. Това е свързано с капацитет суверенитета на Европа в този много важен етап за Европа и гражданите. В някои страни има напрежение, в други страни напрежението е по-скрито, но при всички случаи става дума за необходимостта Европа да се доближи до гражданите и това е чрез младите и децата. И тук искам да повдигна въпроса за детската гаранция. Второ, за индустрията. Европа, която расте, Европа, която е по-близка до потребностите. И тук има много важни досиета. Хоризонт, например, и председателството може да помогне за осъществяването им. Господин Данти, за една минута. Никола, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, добре е дошла отново в пленарната зала. Предстоят европейските избори, затова и вашето председателство има много малко време, за да приключи важни законодателни досиета заедно с парламент. Тъй като няма много време, ще се спра само върху една важна тема, а именно вътрешния пазар. Мнозина го признават като един от най-големите успехи на европейската интеграция. Но този пазар все още има много слабости, които през изминалите години подхранваха антиевропейските настроения и страховете. Според мен трябва решително да работим за доизграждането на вътрешния пазар, като разработим ефикасни правила, които да дадат възможност за цифров преход в обществата и в економиките ни. Искам да се спра върху регламента за пазарния надзор. Надявам се, че заедно с румънското председателство ще можем да приключим преговорите по него през идните седмици. Необходимо е, според мен, да гарантираме на европейските граждани пускането в обращение на безопасни, отговарящи на нормите продукти, включително и онлайн. За това са необходими правила за защита на потребителите и за лоялна конкуренция между европейските предприятия. Председателят, благодаря. 25-ма са се записали за спонтанните изказвания. Няма да е възможно да дадем думата на всички. Ще дадем думата на десетима колеги които ще бъдат разпределени, разбира се, по политически групи. Ще дадем възможност на всички групи да се изкажат. Господин Пашко за една минута. Doamna prim-ministru, domnule Госпожо министър, председател, господин председател, всяко председателство трябва да действа по три параграфа. На първо място да поеме щафетата от предходното председателство, второ да постави собствени цели три да успее да се впише в контекста на Европейския съюз по време на своето председателство. Румъния очерта своята програма и спази тези три принципа. Всички ние искаме да стъпим на солидна основа. Именно за това румънското председателство трябва да се постарае да засили нашето присъствие на глобално ниво. Европейския съюз трябва да бъде силен не само като институция, а и като сбор от различни държави членки. Всяка една от тях а, трябва да бъде силна, тъй като защитата, която предоставят институциите, а, ще трябва да се удвои за в бъдеще. Економически, в военен аспект, всичко това се свежда до а, държавите членки. Тази цел може да се постигне само и единствено ако продължим да постигаме а, заложените цели, като работим заедно и като бъдем честни ни към друг и не се а, а, губим по пътя. Благодаря. Господин Марашан има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, румънското председателство за първи път поема председателство. Исторически момент за нашата страна. Искам да кажа, че това председателство всъщност е свързано с румънския народ. Искам да кажа, че румънския народ е готов за това първо председателство. Виждаме, че от две години насам хората излизат на улицата, за да отстояват европейските ценности, върховенството на закона и независимата съдебна система. Те правят това, носейки европейския флаг. Но освен, че е чест да бъдем председатели, това е и задължение. Вие, госпожо председател, трябва да носите тази отговорност. Много са предизвикателствата. Първо, бюджета за следващите 7 години. Вие трябва да можете да ни предложите те на нас, получателите на средства, условията, при които ще се предоставят средствата. Друг въпрос е и Брексит. Ще трябва да изчакаме гласуването до вечера, но ще трябва да предложим на милиони европейски граждани в Обединеното кралство сигурност за бъдещето. Румъния има възможността да подобри взаимоотношенията с съседите и цялата идея да се включи в дневния ред. Но основната ви ценност е да се спазват европейските ценности. Това очакват европейските и румънски граждани от вас. Колеги, много ви моля да спазваме ограниченията във времето. Колегата Мария за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, ще се спра върху въпроса за миграцията. Съветът не е в състояние да изпълни задълженията си. Определени държави членки продължават по старому. Противопоставят се на измененията по Дъблин 3. От това особено страда Гърция. Там има особено голям брой мигранти и бежанци. Гръцките острови буквално са наводнени с мигранти. Европейската солидарност до сега въжеше само на хартия. Сега трябва да я претворим в реалност. Необходим е механизъм за преразпределяне. Трябва също така да се отмени Дъблин трябва също така справедливо да бъдат разпределени молбите за обежище, както и търсещите убежище в зависимост от БВП на съответните държави. За целта се нуждаем от вашето председателство. Госпожа Грапини. Цар, домле președинте. Благодаря. Господин председател, госпожо премьер, колеги, искам просто да благодаря на тези от вас, които оказаха подкрепа и проявиха доверие към румънското председателство. Аз съм била в правителството и съм сигурна, че те ще се представят а, чудесно. Няма да говоря за програмата. За първи път и имаме доста амбициозни цели всички ще работят, за да бъдат те постигнати. Но искам да кажа нещо. Жалко е, че колегите а, тук се изказват, използвайки фалшиви новини, невярна информация – и тя се разпространява по този начин. А реално ние се борим с фалшивите новини. Наистина предстоят избори, но това не означава, че трябва да се нахвърляме върху една държава членка. Нека да говорим по важни въпроси. По председателството им, по програмата им. Нека да говорим за това как ще постигнем тези приоритети. Нека да не говорим неща, в които не сме убедени. Мога да ви кажа, че това, което чухме, не са фактите. Пожелавам ви успешно председателство. Днес гласувахме по едно важно досие в пленарна зала и ще преминем към преговори. Ще видите всички вие как добре ще се представят румънците в крайна сметка. Късмет ви пожелавам. Госпожа Конева за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, много се радвам, че отново ви виждам. Тук през 2018 година бяхте депутат в Европейския парламент – и с, с господин Пирински от България, и госпожа Грапини от Румъния. участвахте на една конференция, която аз организирах за засилване на сътрудничество между балканските страни. Тревожим се, когато чуваме, че Румъния е лош пример по отношение на трудовите взаимоотношения, заплатите и правата. Това действително така ли е? Е, вие сте работили с нас в продължение на 4 години и знаете нашите приоритети. Социалния стълб, е, социалните права, е, преработване на системата за обежище. Това би трябвало да са и вашите приоритети. Аз ви пожелавам успешно председателство. Следващият оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър-председател, желаем ви всичко най-добро за председателството ви. Благодаря ви, че се спряхте върху най-важните моменти от него. Най-важният за нас момент е сближаването. Важно е то да не се свежда само до разликите в економическото положение на хората. Трябва да има сближаване и по отношение на достъпа им до права. Социалното сближаване, за което говорихте, е особено важно. Очакваме да постигнете резултати по него през едните месеци, тъй като вашата страна има опит в това отношение. Вие сте сред най-бедните държави в Европейския съюз и полагате големи усилия за да промените това. Благодаря и на въпро... за въпроса, който бе зададен а, за ромите. Благодаря и на господин Маринеско за това, което каза. Вашето председателство трябва да отправи към Европа посланието, че 120 милиона души, които живеят в Европа в бедност, трябва да могат да излязат от това положение. Председателят благодаря госпожа Зоана за една минута. Господин председател, госпожо министр-председател, уважаеми членове на румънското правителство, колеги, сигурно не е съвпадение, че днес, 12 години след като Румъния се присъедини към Европейския съюз, ние сме се събрали за да чуем приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз. Румъния празнува важния годишнина – има и годишнина на един изключително изтъкнат румънски а, поет, който а, е превеждан на много езици. Това, което се случва в момента, днес тук в Европейския парламент, за нас, румънците, представлява визия на която даде глас госпожа Виорика Данчила, нашия министр-председател. Поредния повод да празнуваме. Би трябвало да сме горди да сме част от европейското семейство, от Европейския съюз. Така че искам да се възползвам от тази възможност да пожелая успех на румънското правителство и госпожа Данчила. Моля ви, колеги, имайте вяра в способностите и визията на румънския народ – за мен е чест да съм тук и да работя по досиетата, които ще се придвижат по време на това председателство. Като заместник-председател на комисията на делегацията на НП в комисията Агри, осъзнавам колко важни са някои от тях за Европа. Затова искам да задам следния въпрос. Каква е визията на румънското председателство? Какво предлагате по отношение на селското стопанство? Благодаря. Преда. Господин Преда за една минута. Госпожо министър-председател, през последните месеци вие и вашето правителство критикувахте Европейската комисия по редица поводи, твърдейки, че дейностите на комисията се основават на фалшива информация и са повърхности но вие и вашето правителство прочетахте резолюцията, в която се казва, че тук има чужди сили. Как смятате обаче да работите с комисията и парламента при тази липса на доверие? Вие казахте, че е необходимо да има доверие в институциите. Искам да кажа още нещо. Когато говорите за, председател... за приоритетите на председателството, в Румъния телевизионен канал преустанови предаванията си, защото предаде кадри от протеста от 10 август. Всъщност това е пропаганда и оказване на нацист върху журналистите. В Румъния вече няма такова нещо като свободна преса. Това би трябвало да ви тревожи, госпожо министър-председател. Освен ако не продължавате да мислите по логиката на Чаушеско, когато се смяташе, че пропагандата е по-важна от истината, председателят прекъсва колегата Руонене за една минута. arvoisa е puhemies моля, включете си микрофона, казва председателят. За първи път Румъния поема председателството на Съюза. Предстои да работи по много важни законодателни досиета през едните три месеца. Сред тях ще упомена законодателното предложение за защитата на подаващите сигнали за нередности, независимо от това дали те работят в публичната администрация или в частния сектор те трябва да могат да подават такива сигнали, като се гарантира и закрилата им. Ако не се гарантира закрила за тези хора, подобни нередности ще продължават с години. Съветът днес е резерви във връзка с правното основание но правната служба на парламента не установи никакви проблеми. Надявам се, че това досие няма да стигне до задънена улица в съвета. Надявам се също румънското председателство да приключи преговорите по него, за да може да има и адекватна закрила за подаващите сигнали за нередности. Госпожата прего... Госпожа Тапардел, Клаудия за една минута. Колеж, прелуара... Благодаря, господин председател. Колеги, Румъния поема председателството, което е огромен, много важен момент за страната. Румъния ще покаже своята стойност, административния си капацитет, ще изиграе важна роля в управлението на европейските въпроси и дефинирането на бъдещия и бюджет. Важно е да разберете също така, че Румъния има стратегическа позиция. Тя ще бъде важна брънка в веригата, която ще ни помогне да постигнем баланс – ще се опитаме също така да а, съберем източна и западна Европа. Румъния е изключително европейска по същността си. Това е по-важно от всякога. Днес ние трябва да покажем солидарност в интерес на целия румънски народ. Съжалявам, но трябва да кажа на госпожа Келер, на господин Верховщат и други, които се изказаха днес. Бъркате. Информацията, която сте получили, не е вярна. Вие сте жертви на манипулация и то чудовищна. Срамота е, а, че отправихте подобни критики към Румъния и правителството и днес. Всичко това е част от предизборната ви кампания. В Румъния има върховенство на закона и ние спазваме основните свободи и правата на човека. Румънския президент е приятел на Европейския съюз и институциите. Но ако вие искате да а, имате честни избори, то тогава трябва да направите така, че да отпадне механизма за а, проверка за България и Румъния. И да, направ... да помогнем на Румъния и България да се присъединят към Шенгенската зона. Благодаря много на всички колеги. Сега от името на Европейската комисия думата има заместник председателя Ансип. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, госпожи и господа депутати, искам да благодаря на всички вас за този много оживен и наситен дебат. Както знаем, по времето на румънското председателство ще настъпи Брексит, ще се проведат изборите за Европейски парламент – и ще продължат преговорите за следващата многодишна финансова рамка. Заедно с това ние трябва да приключим преговори по 242 предложения. Ние ще трябва да работим заедно, както каза президентът на Румъния миналата седмица. По време на посещението на колегиума на комисията миналата седмица стана ясно, че румънските министри се отнасят към задълженията си много сериозно. Разчитам на плодотворно сътрудничество между Европейския парламент, Европейската комисия и румънското председателство по време на председателството. Пожелавам успех на румънското председателство. Благодаря ви. Сега думата има министър-председателят Данчила. Благодаря ви и слушах много внимателно изказванията на колегите. И се надявах да чуя предложения, решения и един положителен подход. Така че всички европейски граждани, които ни гледат днес, да могат да чуят отговори на техните проблеми и вълнения. Проблеми, които са специфични в зависимост от региона и страната. И както казах в началото, аз не съм дошла тук да разчиствам сметки. Аз дойдох в Европейския парламент като министър-председател на страна, която сега е начало на председателството. Аз дойдох тук като министър-председател на Румъния, за да можем заедно да намерим решения, благодарение на които Европейския съюз да стане по-силен, да се доближи до гражданите във всички държави членки. Искам да ви благодаря, господин председател на Европейската комисия, за топлите думи и за доверието, което изразихте към председателството на Румъния. Ние имаме нужда от вашата подкрепа и аз съм убедена, че заедно с Европейската комисия и Европейския парламент ще успеем да гарантираме стабилност и консенсус по въпросите и предизвикателствата в дневния ред на Европейския съюз. Ще се опитам да отговоря на повдигнатите въпроси. Господин Столоян, нашите министри имат опит ние работихме по време на председателството в Сянка и работихме заедно с, съвместно с председателите на парламентарни комисии, с комисарите е, при набелязване на работата по различните досиета. Имаме подкрепата на е, главния секретарят на съвета. Така че не дейте да поддържате предразсъдъка, че министрите в моя кабинет не са запознати и няма да могат да се справят с сложните досиета. Вие самият сте румънец и аз се надявах, че вие ще имате доверие в подготвеността и възможността на румънските министри. Аз имах възможност да разговарям с холандският и френски министр. Аз съм готова да се срещна с холандския парламент и с президента на Румъния, за да може той да реши този проблем на съвета. Що се отнася до еврозоната, и плана за присъединяване към еврозоната, това беше, е, този план беше решен през 2018 година. Сега е публикуван и разпечатан и ние трябва да предприемем е, стъпки в изпълнение на този план. И разбира се, аз е, с готовност ще споделя подробности Що се отнася до лидера на групата на социалистите, благодаря за изразената подкрепа и искам да ви дам гаранции, че подкрепяме върховенството на закона. Заедно с това подкрепяме правата на човека и правата на онези, които пострадаха в резултат на погрешните решения на съдебната система. Съжалявам, господин Върховстат, че вече напуснахте залата но искам да ви уверя, че ние сме подготвени за досиетата по време на председателството и тъкмо по този въпрос настоявах за консенсус. Е, ние работим в посока постигане на консенсус – аз се надявах, че като лидер на политическа група вие ще направите оценка на нашата програма с оглед на европейските приоритети, а, вместо да повдигате а, проблеми от а, вътрешната ситуация в страната. Според мен е важно, когато говорим, да се опираме на фактите. Господин Верховстат критикува румънското правителство, но бих искала да го помоля да даде възможност на румънците сами да вземат своите решения и да вярват в собствената си честност и да не се опитва да налага собствените си възгледи върху румънския народ. Колеги, много е важно да се правят предложения за други страни, но е, нека да оставим е, гражданите на всяка страна сами да оформят и решават своята съдба. Казахте, госпожо Келер, че хиляди румънци са излезли, за да настояват за своите права и доброто управление, но мисля, че вие разполагате с погрешна информация. Няколко цифри, за да ви кажа какво означава добро управление в Румъния. Економическият ни растеж е над 4%. Дефицитът ни е 2,6%. Безработицата е под 2%. Инвестициите са над 10%. Мисля, че това дава представа за доброто управление. Информацията, предоставена на редица колеги в Европейския парламент, всъщност създава погрешно впечатление. Мога да ви предоставя всички тези цифри и мога да ви кажа какво е предприело румънското правителство, за да повиши жизнения стандарт и да подобри доброто управление. Мисля също така, че трябва да направим сравнение а, с резултатите в други страни. Ако го направим, ще видим, че румънското правителство знае какво прави и определено а, се опитва да реши проблемите на своите граждани. Тук попитаха е, защо проблемите на единството би трябвало да, замест, да, да заместят разединението? Отговорът е очевиден. А, нека да се съсредоточим върху това, което ни обединява, а не онова, което създава разделение, защото само когато сме едини, ще можем да направим значителни стъпки напред. Благодаря, Мария Жуало, за прекрасните думи. Вяжно е, че срещата в Сибио ще бъде възможност да очертаем бъдещето на Европейския съюз. Мисля, че вие говорихте за бъдещето на Европейския съюз. Да се говори за бъдещето на Европейския съюз означава да се работи заедно, независимо от политическата принадлежност. Институциите трябва да работят заедно, за да се постигнат тези решения, които са необходими на гражданите и по този начин ще изградим бъдеще, в което сме единни и създаваме най-добри възможности на гражданите. Господин Хьокмарк, правителството трябва да се бори с корупцията. Много пъти съм казвала, че нямаме нито един законодателен акт в Румъния по тази конкретна тема, е именно амнистията. Ние искаме да защитаваме гражданите, не защитаваме конкретно лице, защитаваме унези, чието права са нарушени. Когато говорим за върховенството на закона, е важно да говорим за правосъдието. Тук трябва да работим заедно, за да се борим заедно срещу корупцията. Румънското правителство ще прави това, само че нека да защитаваме и правата на тези граждани, които бяха засегнати от тайните протоколи между съдебната система и тайните служби. Много хора сега казват, че борбата срещу корупцията е важна, но тези същите, които казваха това с толкова висок глас, се крият от истината за това, което се случи в Румъния. Причината е, че те бяха част от онази система, която доведе до нарушаването на законите. Господин Маринеско, вашата позиция срещу румънското правителство не е оправдана. Вие казахте, че е имало вие казахте, че правителството осъществява нападки срещу съдебната система. Това не е вярно и никой румънец не смята, че румънското правителство е взело решение срещу тези, които се борят за справедливост. Всички решения за съдебната система са били гласувани в румънския парламент. Румънския парламент е изразител на волята на румънските граждани. По време на нашия мандат в продължение на 12 месеца ние наваксахме. Европейските средства се освояват 26%, без да включваме селското стопанство. Там имаме 27%, което съответства на средното за ЕСА. Аз мисля, че нашето правителство работи в интерес на румънските граждани и ние взимаме мерки в тази насока. За разлика от това, което беше казано тук госпожо Бресо, да, Териториалното сближаване е изключително важно и никой регион не бива да бъде изоставен. Селски, планински, периферен. Всички те ще бъдат включени и ние сме готови да чуем всякакви предложения. Казахте, че 20 милиона младежи ще гласуват за първи път на европейските избори. Попитахте ме какво можем да направим, за да убедим тези младежи да гласуват? Първо, да намерим начин да ги убедим, че имаме решения за тях и да им покажем, че противопоставянията не са между политическите групи. Защото а, онова, което ние трябва да търсим са решения – добавящи стойности гражданите да видят себе си, да разпознаят себе си в решенията, които предлагаме. Работейки заедно можем да постигнем това. Имам, аз имам пълна вяра в Европейския парламент, в съвета и в комисията. Мисля, че с обединени усилия ние ще можем да предложим решения, така че да отговорим на очакванията на тези 20 милиона млади хора и на 500-те милиона европейски граждани. Госпожо Яроко, Споменахте, че има държави членки са по-бавни и са по-бедни и трябва да направим нещо полагаме усилия, е, повишихме жизнения стандарт. Виждаме, че строгите бюджетни економии не са решение. Увеличихме заплатите и пенсиите и повишихме заплатите на лекарите и учителите. Увеличихме помощите за лицата в неравностойно положение. Инвестирахме в малките градове и села. Това са все неща, които направихме е, с цел намаляване на бедността. И това трябва да се прави в допълнение към всичко предприемано на европейско ниво. и последният коментар, който искам да направя, е във връзка с някои от обвиненията, отправени към мен. Чудех се дали да отговарям, но мисля, че гражданите могат да направят разлика между отвореност и враждебност. Господин Преда, румънското правителство и министър-председателя не критикуват Европейския парламент и Европейската комисия. Аз самата бях депутат в Европейския парламент и винаги съм подкрепяла проевропейския подход – и след 9 години като депутат в Европейския парламент, не създавах скандали, а по-скоро се мъчех да представя положителни решения. След всичко това, аз не мога да бъда против парламента. Аз, разбира се, имам своите критични коментари, защото смятам, че имаме нужда от единство. Вие споменахте за протестите на 10 август. Нали във Франция има протести в момента? Тук какво, каква позиция заемате? Аз не коментирам, тъй като Франция а, сама взима своите решения. И никой депутат от Франция няма да започне да критикува собствената си страна. Аз мисля, че ние трябва да имаме вяра в европейските институции и смятам, че отношението ни към институциите е важно за онези граждани, които в момента ни гледат. Говорихте за свободата на пресата, отправихте обвинения. Искам да ви уверя, уважаеми колеги и бивши колеги, господин комисар, румънското правителство няма нищо общо с този въпрос. Това е, е дезинформация. И е пример за онова, което не бива повече да допускаме. Вярно е, че една че един телевизионен канал трябваше да прекрати предаването си за 10 минути. Решението беше взето от Националния съвет за електронни съобщения. Не знам защо това не е решение, с което правителството има нещо общо. Но ние трябва да, при всички случаи трябва да видим как да направим решенията, които взимаме по-убедителни. В бъдеще като европейски лидери трябва да внимаваме какво казваме и да сме сигурни, че то почива на факти. Всички ние ще бъдем съдени по това, което казваме, но това, което е по-важно, е, че европейския проект ще бъде оценяван. Благодаря ви много. Благодаря, благодарна съм за подкрепата на Европейската комисия пожелавам на всички нас успех в името на общия европейски проект.